Сега ще се занимаем с този въпрос във връзка с субсидиарността. Следващата промяна е, е свързана с становището на правната служба от ЕСМА или относно ЕСМА. Ще се занимаем с този въпрос днес след обед. ще има представители на правната служба. След това точка 10. Спорове с участието на парламента. За съжаление, докладчикът господин Лопес Историес няма да присъства. 7. Also heute, uh... Тази точка ще бъде поета след точка 7. Но за това ни е необходимо, както казах, присъствието на правната служба. След това точка 26 и разни. Ще има заседание при закрити врата. След проверката на имунитета на Александър Агнески и е, други въпроси, свързани с имунитета. И най-сетне ще се занимаем с точка 12 за снемането на парламентарния имунитет на Рихард Зебер. Тази точка ще бъде отложена. Мисля, че изчерпих промените, които внасяме в дневния ред. Надявам се да няма възражения. Виждам, че няма. В такъв случай приемаме дневния ред и минаваме към следващата точка от този ред обявление на председателя. Госпожа Анита Кувиус е нов член е, на нашата комисия. Добре дошли. Е, тя е приемник на господин Лейне. Искам също да припомня, че утре ще гласуваме и съобразно обичайната ни практика, повече от всякога ще се нуждаем от карти за електронно гласуване, тъй че моля не ги забравяйте. Най-сетне. Имаше и информация с много кратко предизвестие, изпратена по електронна поща. В комисията Либе е, има изслушване за бъдещите е, свободи и гражданското право. То ще се проведе от 6 до 9 часа. Беше включено в дневния ред и ще се проведе от, 6 до, е, от 3 е, до 6 часа. Е, надявам се, че ще можете да отскачате до там. Сега трябва да одобрим протокола от миналото заседание. Надявам се отново да няма възражение. Не виждам. Което означава, че можем да минем към точка четвърта. Представяне на проучването за националните конституционни средства и пътища за по-нататъчна интеграция на Европейския съюз. Тук искам да изразя благодарността си към отдела политика, в частност към госпожа Роза Рафаели, която бе координатор на това проучване. Благодаря ви. Моника Клас от университета в Мастрихт, професор Леонард Беселинг, доктор Висман и Госпожа Шелия Имамович е, са нашите оратори. Най-напред искам да дам думата на Моника Клас, за да направи изказване. И след това ще направим обсъждане с членовете на комисията. Най-напред ви казвам добре дошли. В нашата комисия очакваме вашето изложение. Благодаря, госпожо председател, е, уважаеми членове на комисията. Благодаря ви. Добро утро. Много сме благодарни, че ни давате възможност да ви представим проучването за националните конституционни пътища за по-нататъчна интеграция. Това проучване е по искане на вашата комисия и на комисията по конституционни въпроси, за да се е, отговори на въпроса доколко националните конституции позволяват по-нататъчна интеграция на Европейския съюз. Този общ въпрос се подразделя на два подвъпроса. въпроса първо, националните конституции съдържат ли насоки за по-нататъчна европейска интеграция и дават ли указания за посоката? Е, тази, тези указания положителни или отрицателни са? Стимулиращи ли са или препятстващи интеграцията? И вторият ход въпрос е как може европейската интеграция да се осъществява при пълно зачитане на националната конституционна идентичност? Ние се занимахме с конституционното право на всички 28 държави членки, за да си обрисуваме една пълна картина на подходите, закрепени в тези конституции, след което по-задълбочено проучихме конституционните подходи към Европейския съюз на 12 държави членки. Тоест, взехме 12 държави членки като представителна извадка. С тази група влизат някои от държавите основателки, както и по-късно присъединили се държави членки и са представени различни конституционни системи, на които извършихме сравнително правен анализ. Установихме много разлики между държавите членки. Има разлика в конституционната инфраструктура, т.е. не навсякъде съществуват конституционни съдилища. Разлики има и в характера на конституциите – Например, е, някъде Конституцията е изцяло юридическа коя, и тя може да се навежда е, като е, годен нормативен акт в съда. Някъде е с политически характер и на нея не може да се извършва позоваване в съда. Някъде може да се изменя, другаде не може да се изменя. Също така преценихме е, дали във всички страни е, Конституцията участва пълноценно е, в политическите разисквания като фактор, който ги предопределя. Естествено, Въпроса за националния конституционен подход към Европейския съюз е свързан с съотношението между национално и общностно право. Това е въпрос, към който може да се подходи от две гледни точки най-малко европейска и национално. Преди да се спрем на националната гледна точка, която бе основна в нашето проучване, искам да ви припомня европейската гледна точка. Поначало Европейският съюз е благосклонен към националните институции. Националните институции, конституции остават стожер на европейската интеграция. Европейският съюз до голяма степен зачита а, конституционната автономия на държавите членки. А Европейският съюз има договорно задължение да проявява уважение към конституционната идентичност на своите държави членки. Освен това, Европейският съюз се гради върху общата конституционна традиция на държавите си членки, е, член 2 от договора възпроизвежда конституционни ценности, които съществуват на практика във всички държави членки. Освен това, обаче, след като европейското право бъде възприето, то има предимство пред националното законодателство, включително националните конституции. И европейското право препятства позоваването на националните конституции като довод е, за неспазване на европейското право. Ако погледнем от национална гледна точка, нещата стоят по-различно. Не всички национални конституции са така благосклонни, както е европейското право. Понякога те е, създават ограничения за по-нататъчната интеграция. Тези ограничения се превръщат в конституционни пречки. Често пъти обаче тези пречки могат да бъдат преодолени или чрез изменение на Конституцията, или чрез изменение на договора, или чрез съчетание на двата подхода. Ние правим разлика между основните подходи към европейската интеграция в националните конституции и разграничаваме нови стъпки към интеграцията съобразно действащите договори и второ по-радикални промени чрез изменение на договорите. Това на една плоскост плоскост. А на друга плоскост различаваме, разбира се, материални и процесуални пречки, които създават националните конституции. Какви са тези пречки? По отношение на материалните, материално-правните пречки, те често са свързани с типа правомощия, които могат да бъдат прехвърлени или упражнявани на европейско ниво. Те са свързани с е, обема на правомощията, чисто и просто. Е, много национални конституции ограничават обема на правомощията, които могат да бъдат прехвърлени без държавата да изгуби качеството си държавност. Освен това, някои пречки са свързани с начина по който прехвърлените правомощия могат да бъдат упражнявани на европейско ниво. Много национални конституции и изискват зачитане на основните ценности на съответната конституция, включително основните права и зачитането на националната конституционна идентичност. Процесуалните пречки, които открихме, са свързани преди всичко с правата на участие при приемането на актовете на Европейския съюз или при одобряването на нови фази на европейската интеграция. Да кажем, изискват се особени мнозинства в парламентите, когато се гласува по тези въпроси или се изисква референдум сред гражданите. За да направим изводи от сравнителния подход от сравнителния анализ, можем да кажем, че материално-правните пречки могат да бъдат преодолени обикновено чрез изменение на договора, чрез изменение на Конституцията или съчетание на двата типа изменения. Колкото по-високи са материално-правните бариери, толкова по-строги са процесуалните изисквания или толкова по-трудно е за държавата да участва в европейската интеграция – дори обаче пречки, които от правна гледна точка изглеждат непреодолими, например, ако Конституцията предвижда, че някои нейни норми не подлежат на изменение, тези пречки могат да бъдат преодолени с юридически средства, но само при условие, че съществува достатъчна политическа воля за това и че населението оказва достатъчна подкрепа на този процес. В момента смятаме, на основата на нашето проучване, че европейската интеграция е стигнала до а, фаза, а, в която конституционните пречки доста спъват. По-нататъчните фази на европейската интеграция – особено чрез изменение на договорите, вероятно ще се натъкнат на тези пречки в една или повече държави членки. Тези правни и юридически пречки могат да бъдат преодолени често пъти обаче няма да има политическа подкрепа за това, няма да има подкрепа и от населението, следователно процесът може да се окаже политически невъзможен. Какво означава това за стратегията на Европейския съюз? Имам предвид стратегията на Европейския съюз спрямо националните конституции. Нашето проучване предполага, че Европейския съюз би трябвало да избегне конституционните пречки в държавите членки, като зачита основните ценности на техните конституции. Често пъти повечето пъти това са общи ценности за всички ни и всъщност са общи ценности и за държавите членки и за Европейския съюз, тъй като той ги е признал и прогласил. Освен това, трябва да е видно, че Европейският съюз възнамерява да зачита тези основни ценности и че в съюза съществува с необходимото съзнание за тяхното значение – Трето, Европейският съюз би трябвало също да приеме конституционното многообразие и да си дава сметка за конституционната идентичност и чувствителност на държавите членки. По този начин могат да се извършват следващи стъпки в европейската интеграция при зачитане на националните конституции. Това е много кратко изложение на нашето проучване. Давам си сметка, че сигурно ще има въпроси, които с готовност ще изслушаме и на които ще се опитаме да отговорим. Благодаря, госпожо председател. Много благодаря. Господин Дев пожела думата. Благодаря, госпожо председател. Наистина голямо удоволствие за мен е да присъствам на това заседание. Аз съм от Комисията по конституционни въпроси и с голям интерес се запознах с вашия доклад. Няколко коментара позволете да направя по отношение на онези аспекти, които са свързани с натиска, който се оказва по-настоящем във връзка с европейската интеграция и нейното укрепване и задълбочаване. По отношение на федералния характер на Съюза, който става все по-разпознаваем от националните съдилища и парламенти. Съществува парадокс. Относно това, че на националната конституционна практика сред държавите членки, е, която е много разнообразна и съществуват изключително големи разлики в тази практика много различни са, както нашата национална конституционна култура, така и практика. Сякаш Европа се е превърнала в един голям а, експеримент в областта на конституционното право и различните подходи към онова, което, надявам се, можем да наречем плуралистично, либерално устройство на демократичните държави. А същевременно взаимозависимостта и усещането за взаимна зависимост на националните съдилища и парламенти е по-силна от всякога. И това не се отнася само до а, профила на spread across all... Конституционния съд в Карлсуе, но се отнася и до другите конституционни съдилища. Аз не съм имал възможността да се срещна лично с всички тях, но съм разговарял с съди от повечето от тях. И ние наистина трябва да проявяваме още по-голяма чувствителност към следните области. Назначаването на съдиите, изборните кодекси и право. Разбира се, ние все още се стремим към еднообразна процедура в областта на избирателното право за парламентите на национално ниво също има какво да се желае по отношение сближаването с европейските стандарти и норми, свързани с ширината could... на избирателното право. И ако мога да цитирам е един, едно дело във връзка с италиански телеком, Uh, oh, oh, uh, Закона Ренци можем наистина да стигнем до яснота за това каква е дискусията, която се води по отношение на тези стандарти. По-нататък съществуват същи сериозни проблеми в Европейския парламент и по отношение на различните е, привилегии. Ние тук също в парламента имаме също подобен проблем. 65-та година е, бе постигнато съгласие по протокола за имунитета и привилегиите и Европейският парламент е, има своята автономна, е, автономен суверенитет но все още не всичко е, е подходящо уредено. Що се отнася до регионите, които или търсят е, автономия или отделяне от държавите, това е друг един важен въпрос, на който следва да обърнем а, именно внимание и да дадем конституционни отговори. Това е едно друго предизвикателство. Що се отнася до проблема, свързан с референдумите, вие споменахте този въпрос и наложените промени във връзка с интеграцията на националните процедури е, на налагат отново да обмислим значимостта на интеграцията на парламентарната практика, но също така трябва да обърне внимание и на а, е, императивното задължение на парламентите, националните парламенти да си сътрудничат помежду си, а също така и да сътрудничат с Европейския парламент, за да може наистина да се укрепи контрола на екзекват структурата на и да се укрепи изобщо европейската структура. Що се отнася до функциите, националната сигурност, мисля, че доста простенчески е, би звучало, ако кажем, че националната сигурност сигурността на територията, при, например, на Балтийските държави, е, е проблем, който с, с, е приоритет и запазен приоритет единствено и само на национално ниво. Има конкретен член, който урежда задълженията на държавите членки, що се отнася до необходимостта за оказване на помощ към друга държава членка, която изпаднала в сериозно затруднение. И тук, разбира се, е сериозната разлика между държавата в класическия си вид и сътрудничеството между държавите членки имайки предвид предоставените прехвърлени правомощия върху институциите на Европейския съюз, за да окажат намеса. Тоест има редица проблеми, може би и те са и повече, е, тектоническите пластове, се трият, така да се каже, европейското, федерално и национално ниво. И освен това, ние трябва да имаме предвид този аспект, когато разглеждаме проблемите, включително и в договорите, и наистина сблъсъка може да бъде наистина доста сериозен. Следващата, следващия конвент, който ще започне през следващите пет години, бих желал да подчертая, че е необходимо да променим четвърти член на договорът Европейския съюз, т.е. онова, което наричам аз обратната тяга, конституционната гаранция за да се уреди и промяната на конститу... конституциите на държавите членки. Това е практика, която те имат и така би трябвало да се подхожда, следвайки принципите и ценностите и правомощията на Европейския съюз. Задължението да се уважава, разбира се, е, националното ниво с уредбата. Това е право и задължение, което, разбира се, ще продължава да бъде валидно, но следва да се спазва и е, също така е, правомощието в рамките на общността Европейския съюз, имайки предвид също така и наскоро направеното предложение, мисля, че следва да разгледаме този въпрос неговата светлина. Благодаря. Благодаря, господин Дъв, за вашето изказване. Комисиите правни въпроси и конституционни въпроси работят тясно сътрудничество и също така вие сте горещо приветстван в участието си именно в нашите е, дебати, както и днешната дискусия, която се води, както по въпросите свързани с убежището. Благодаря ви. Благодаря. Е, следващия оратор. Благодаря за вашето изказване. Няколко въпроса имам, които искам да задам от самото начало. Първо, отговора от държавите членки, защото отнася до Конституцията и конституционния отговор на бъдещата интеграция. Имаме ли нужда от нея? Желаем ли да има? Такава интеграция знае, че е различно отношението на държавите членки, различна и степента на проявеното съгласие. Какво е националната конституция? Ясно е, че има много голяма разлика между Обединеното кралство и Германия, например, в този аспект. Германия, например, Омгускот. Това е просто Библията ни, Конституцията е нашата Библия и общността много горещо подкрепя това отношение, както и ролята на Конституционния съд. Е, винаги се възприемат конкретни позиции по отношение на събитията, развитията от създаването от Конституционния договор до сега. От гледна точка на Обединеното кралство, между другото, използвам тези две държави като а, е, крайни примери, за да мога да а, е, изложа тезата си. В Обединеното кралство като че ли има по-голяма политическа отговорност. Интеграцията е по-скоро политически въпрос, докато в Германия той е конституционен въпрос и съответно трябва да се получи конституционен отговор от Германия по отношение на бъдещата интеграция. Така че е, очевидно ще възникнат е, проблеми от конституционен характер, що се отнася до евентуалните промени, които биха настъпили. Много трудно можем да разрешим тези въпроси. Другите държави членки някак си попадат по средата в този континуум от двете двата крайна примери, които дадох, но ми е много интересно да чуя вашето мнение, защото наистина има голямо многообразие и е, е трудно да се справим с този проблем по е, единообразен начин, с общ подход, наложен за всички. По отношение на общите ценности и призова за тях, е, това наистина е по-скоро политически призив. Може да имаме подходящ, е, позитивен подход, а е, може и грешно да поступим. И можем да тръгнем в погрешната посока или можем да разгледаме националния суверенитет в този смисъл или можем да разгледаме националния а, суверенитет като укрепен в Конституцията на държавата. Националната конституция не непременно е създадена за уреждане въпроси, свързани с международното сътрудничество. Така че как виждате е, този въпрос? Как бихме могли да се справим с тези проблеми, свързан с по-голяма интеграция? в конституционните ни съдища. Е, в нашия конституционен съд, например, имаме различно отношение по този въпрос и различно отношението по отношение интеграцията в различните държави членки, така че този въпрос е много важен. Благодаря. Не, das Wort, а, мере... Сега отново имате думата за отговор. Amen. Е, Eh, благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на членовете на комисията. Um, uh, благодаря за вашите извънредно полезни и задълбочени бележки, които засягат голям спектър от въпроси. Всъщност, господин Даф ни зададе програма от 9 е, или 10 точки, които да проучим от конституционно-правна позиция. Най-напред ще започна с въпросите на госпожа Лихтенбергер. Наистина, има голяма разлика между конституциите и конституционните традиции на държавите членки, е, между техните органи, свързани с конституцията. И тези разлики много е, ясно се отразяват в подходите към европейската интеграция. Ако ми позволите да направя е, така карикатурно обрисуване на два различни подхода, е, ще кажа, че са много различни конституционните традиции, образец на които е Великобритания, но и традициите, които откриваме в континенталната традиция, която се корени в идеята на Френската революция, че генералният план за развитие на обществото е Конституцията. Английската традиция до някъде се отразява в конституциите на Англия и на Холандия, докато към континенталната традиция се придържат държавите в останалата част от Европа. Дали единият или другият подход е, е за предпочитане, е трудно да се отговори. Защото няма, да кажем, в единия модел Конституционен съд, това е във Великобритания. И този Конституционен съд никога не може, понеже не съществува, няма кой да ви каже, съществува норма на Конституцията, която ни препятства да направим еди какво си, защото то ще наруши суверенитета на народа. Докато това е нещо, което редовно чуваме от съда в Карлсруе. Само, че е, начина по който функционира Конституцията в определен момент е, става зависим от политическите решения. Например, е, в германската литература по конституционно-правни въпроси много се спекулира за отказа от германска държавност. Е, Бундес Ферфасунгсгерихт е, често третира този въпрос в актовете си. Как да съчетаем различните традиции? Смятаме, че е, такова съчетание е възможно, но това изисква, е, както беше посочено основателно в изложението на колегата, да се намери политическа легитимност на този процес и да се формира политическа воля, за да може той да се осъществи. Например, ако европейската интеграция възприемаме като процес на федерализация, този процес е, ще има много, е, много наброи политически и е, юридически последици за Германския конституционен съд, който ще третира процеса на европейска интеграция като процес на превръщане на Германия в Лендер, в провинция на общоевропейската държава. И тук германците ще релевират член 146 от основния закон. за британците въпросът ще е изцяло политически, а, а, а пък холандците а, ще кажат, ами няма кой знае какъв конституционен проблем, поне така щяха да кажат до преди 15 години. Няма кой знае какъв политически и конституционен проблем, всичко е въпрос на политическа воля. През последните 15 години обаче настъпва едно такова осъзнаване на суверенитета, което малко промени позициите в Холандия. Конституциите са наистина явление, с което трябва да се съобразяваме, но начина по който ги тълкуваме и начина по който те функционират зависят от политическата воля. И това на свой ред изисква политическа легитимност, както на ниво е, Европейски съюз като цяло, така и на ниво държави членки. И нека сега огранича отговора си, за да могат и други колеги да вземат отношение. Само една дребна бележка. В известен смисъл може да се каже, че немската конституция и британската конституция вече не са толкова далечни една от друга, след като а, Британия прие а, закона за Европейския съюз от 2011 година. Защото сега вече измененията на договора за Европейския съюз трябва да се одобрят не само от парламента, но и от народа. И това съвсем очевидно е, слага допълнителни е, спирачки пред процеса на европейската интеграция, такива каквито съществуват съдебната практика на Бундесферфасунгсгерихт. Въпреки, че английската конституция е с по-политически оттенък, а немската конституция е с по-юридически оттенък, е, между двете има голямо сближаване. В известен смисъл. На това сме свидетели и във Франция. Но въпреки това важните разлики продължават да съществуват. Успоредно с това сближаване. Председателят, благодаря. Някой от другите автори на изследването желая ли да вземе отношение? Не, в такъв случай давам думата на господин Дав. Само една последна бележка. Мисля, че най-големия проблем, на който ще се натъкнем, ще дойде от евроскептичните бонапартски страни, като Дания, която е заклещена в капана на една изключително негъвкава конституция – Мисля, че опасенията на Великобритания са свързани преди всичко с вторичното право, с актовете по делегация. Но в Дания опасенията са в много по-голяма степен свързани с първичното право на Европейския съюз. Много е щекотливо. това да се опитвате 28 различни държави членки да се чувстват еднакво уютно а, в рамката на Европейски съюз с характер. Ще бъде необходима много, много обемиста съдебна практика, както от Съда на Европейския съюз, така и от националните конституционни съдилища, преди да се умеем да си изградим достатъчно неопровержими, непреодолими доводи за необходимостта от изменяване на всички национални конституции в посока на по-федерален Европейски съюз. За това ще е необходимо и време, ще е необходима и работа. Именно от тук и значението е, на този въпрос за Европейския парламент. Председателят, благодаря. Искам да благодаря на авторите на проучването, да благодаря и на членовете на комисията, участвали в разискванията. Мисля, е, че много ясно се очерта зависимостта на възможностите е, от конституционно-правна гледна точка от политическата воля. При следващите избори за Европейски парламент ще видим процеси и събития, които ще имат много голямо значение за бъдещето на Европейския съюз. И така приключваме с тази точка от дневния ред и преминаваме към точка 9 за ЕСМА. Днес сутринта предстои да чуем изложение на заключенията на правната служба във връзка с дело пред Съда на Европейския съюз относно делегирането на правомощия на ЕСМА. Много важен въпрос. Искам да дам думата представителя на правната служба. Господин Андерс Нескарт, заповядайте. Yes. On... Благодаря. 21-22 януари тази година Съдът на Европейския съюз от отхвърли едно решение. Concerned. Отвори епохално решение. Един проблем, свързано с фундаменталното равновесие между институциите в Европейския съюз. И това е проблем, който всъщност бе повдигнат още в самото начало общността на въглищата и стоманата известното дело Мелони. И въпреки основните проблеми, промени, прощавайте, в Европейския съюз от 1958 година, когато бе взето това решение и бе постановено, не бе разглеждан този въпрос и не бе укрепен в съответно договорите от тогава насам. Освен това, това решение е изключително важно що се отнася и до обхвата от 100 на 114 член. Правното основание, което се, за което става въпрос. Преди обаче да навлезе подробно по този въпрос, искам да кажа, че като цяло е, решението на съда потвърждава предоставянето на възможност на правомощията на агенциите и също така е, възможността да се позоваваме на 114 член за тази цел. Обаче не и без да се спазят конкретни условия в тези аспекти. Проблемът възникна в надзорната рамка във връзка с финансовите услуги. Една от основната законодателна реформа, която настъпи последните години в Европейския съюз. И преди да се обърна към самото решение, вероятно ще бъде добре, може би да напомня какво точно се състои тази рамка. Е, европейската законо... Е, е, бе създадени три закононадзорни органи, върху които бяха прехвърлени съответно императивни правомощия, когато има нарушение на, на, на общностно право от съответно надзорни органи. правомощия е, за е, възможност за установяване на е, медиация между националните съответни органи и всичко това е окрупено в съответните регламенти. Освен това, други правомощия могат да бъдат временно прехвърлени във връзка с и предоставени във връзка с конкретни функции по отношение правилното функциониране на финансовия пазар. ЕСМА или Европейския орган за ценни книжа и пазари е един от тези органи, която другата е, е банковия надзорен орган съответно и а, органа по застраховане. След това, регламента за късите продажби. Късите продажби става, се отнася до продажба на дългов инструмент, при който търговеца в момента на сключването на а, а, споразумението не притежава. И а, в контекста на финансовата криза Очевидно има различни а, тълкования а, по този въпрос и регламента за къстите а, продажби именно урежда тези въпроси. Но той не се основава на факта, че самите къси продажби са негативно явление и води до вреди за функционирането на пазара и съответно не се налагат забрана на тази дейност. Основава се на идеята, че късите продажби могат да бъдат от полза за пазарите, но също така при конкретни обстоятелства могат да създават и заплаха за тях. И на това основание националните надзорни органи трябва да разполагат с правомощие да се намесят, да ограничат, да спрат а, късите продажби тогава, когато има този отрицателен ефект. Освен това, Правомощията се прехвърлят също така и върху ЕСМА, Европейския орган за ценни пазари и книжа, за да може да се намеси тогава, когато националният орган не е успял да уреди този въпрос удачно. Обединеното кралство е на мнение, че именно това са правомощия, които отиват твърде далече и именно за това заведеха съответното искане. Често в политическия дебат чуваме известно разтрезнение по отношение на решението Марони, а именно, че по този начин се е, ограничава е, законодателството в Европейския съюз, но не това всъщност се постига с рамките на това решение. Всъщност, е, договорът определя ролите на институциите – в общността и ролята на държавите членки съответно при разпределението, упражняването на тези правомощия. Също така се уреждат конкретни процедури, за да може да бъде постигнато желаното ниво на а, а, законосъобразност и а, участието съответно на държавите член в а, този процес. Решението Марони е, бе постановено в много различен контекст, но днес все още фундаменталният принцип остава абсолютно същия. Държавите членки взимат решение как да определят как точно ще се упражняват е, е, правомощите в Европейския съюз. И ако нещо не е упоменано в контекста на тези процедури по отношение тези правомощия. Е, всичко това, между другото, е уредено с това решение 58 година и е, дори и сега, разбира се, договора на Европ... за Европейския съюз много по-ясно урежда всичките тези аспекти. Но при последната промяна на договора, договора от Лисабон, е, не настъпи промяна в този аспект, но въпреки това, разпоредбата свържени с е, искания пред съда, завеждане на искове пред съда, по отношение на агенции, органи или други а, е, институции, а, е, между другото, винаги се задава въпрос, защо трябва те да бъдат атакувани, когато става въпрос за правомощията им, които са уредени. И сега по отношение самото решение. Решението потвърждава на практика решението Мерони, но изключително ценно е, че в него се обясняват принципите на Меро... Е, решението Мерони и начина по който те трябва да бъдат прилагани сега, макар и в различен контекст – как да бъдат прилагани в е, контекста именно на този е, пакет е, актове за надзорните органи. Но също така това може да бъде прилагано и в други области. Основните принципи остават следните. Легистратурата, разбира се, може да предоставя конкретни правомощия, имайки предвид ясни критерии, които са определени от делегирания орган. Не трябва а, да има а, дискреционно власт и а, съответно промяна в последствията, що се отнася до а, правомощието, за което става въпрос, или да заменя избора а, по отношение на делегирания или дерегиращия, като на практика се урежда прехвърлянето на самото правомощие. И уточнявайки всичко това, очевидно е възможно да се прехвърлят правомощия на тези агенции, тогава може да се даде въпроса как стои въпроса с 291 е, член и 90 съответно. 290. Там се урежда всъщност въпроса, свързан с това кой може да бъде приемник на правомощията, комисията и съвета. Агенциите не са упоменати там. Въпреки това обаче, решение, по смисъла на решението се постановява, че прихвърлянето на правомощието не само се отнася до отделни актове, но също така може да има и по-общ характер. Имайки предвид всичко това, говорим за съответствие с първите основни два принципа. Обаче, от решението следва, че прехвърлянето на правомощие не трябва да подкопава съответно позоваването на членове 290-291. И имайки предвид, че е, делегираните актове по смисъла на 290 и 295 и може би няма да са подходящи, имайки предвид съответно регуляторната рамка във връзка с е, професионалните е, експертни познания, необходим и ниво, което се изисква по отношение на конкретния случай, а именно на месата във връзка с късите продажби. Там наистина се изисква висок експерт експертен опит. Необходимо е да се действа бързо и проблема от е, високо специализиран характер. Освен това, е, съдът добави специални условия, защо е, правомощията, за които става въпрос тук, именно намеса, ограничаване или забрана на късите продажби, ако националните органи не са се намесли съответно удачно, и се обясняват редица условия в този смисъл. Те може би не винаги са еднакви в различен контекст, но е полезно да се имат предвид за целите на насока в други области, освен това. За съда беше важно, че законодателят е уредил конкретна регулаторна рамка в рамките на които правомощията следва да бъдат упражнявани. И на второ място, редица конкретни условия за тези правомащия предписват и избягването на голям отдел дискресия, като се а, подчертава каква е целта за упражняването на конкретното правомощие. Чрез ограничаване на правомощията в случаите, в които националните органи не са действали а, целесообразно или удачно, чрез е, вменяване на задължение да се избегнат конкретни рискове, до които може да се е, стигне чрез една подобна намеса и е необходимостта да се обърне внимание на самите цели се уреждат. Що се отнася до а, давността, а, конкретните условия за допитване, процедурата, която да е подходяща и съобразена със съответно националните органи, които са или не са действали задълженията за предоставяне на свидетелски доказателства за самата намеса или липсата на такава също са в част от всичко това. И 114 е, член е, основанието за правомощията и проблема искането на Обединеното кралство – по отношение на това, че се отива отвъд изискването и понятията за сближаване в смисъла на единния пазар. Посочва се, че трябва да се удовлетворени две условия по смисъла на 114 член. Първо, акта трябва да предвижда мерки за сближаване практиките на държавите членки и на второ място законодателния акт трябва да има цел за гарантиране е, на функционирането е, на вътрешния пазар по целесообразен начин. По отношение на първото условие. И е, практиката на съда. Както законодателния акт, така и правомощието, което се разглежда, трябва да е, води към сближаване разпоредбите между държавите членки и бе възприето решение, че това условие напълно е удовлетворено освен това, ще те припомня, че всичко това е оказано и в предишната практика на съда по отношение на мерките за сближаване на разпоредбите по смисъла на 114. Е, има възможност за избор на метода по отношение постигане на целяната хармонизация. И сега съдът изрично приема, че за може да се делегира до Европейска агенция или орган правомощие във връзка с търсената хармонизация, особено там, където тези правомощия зависят от конкретни професионални а, експертни знания и умения и също така а, бързи реакции. По-нататък Съда потвърждава, че нищо в договора по смисъла на 114 не възпрепятства подобни мерки да бъдат уредени в, по отношение на частноправни субекти. Що се отнася до второто условие, припомня се факта, че правомощията и акта също трябва да имат цел за гарантиране на правилното функциониране на вътрешния пазар и преамбул, при, в преамбюла на а, акта за късите продажби и се обяснява надлежно какви са точно условията за постигането на тези цели. И с това приключвам своето експозе. Благодаря за вашето внимание. Ich möchte mich bei Ihnen herzlich bedanken für die... Благодаря ви за много ясното изложение. Всичко, което се решава от Европейския парламент тук е особено важно от политическа гледна точка и е важно ние да получаваме достоверна информация за практиката на Европейския съд. Госпожа Лихтенберг, един кратък коментар. Главният въпрос тук е за експертната осведоменост, за, за техническата информация. Въпрос много важен. И макар и да има различни гледни точки за това, кой е най-компетентен да разработва определени практически решения. Въпросът за експертния потенциал се представя от някои хора като претекст решенията да се вземат на тъмно. Така че трябва да бъдем особено предпазливи, когато се осланяме на експертите. Това може да доведе до изключване на парламента от процеса на вземане на решения. Потвърдението, че политическите представители не са компетентни да вземат е, решения по, по строго експертни въпроси. По този начин фактически ще се изключи демократичното обществено мнение. В някои области този аргумент, аргументът за експертната компетентност може и да, да е приложим. Но в край на кращата нещата се свеждат до готовността да се споделя и разпространява информация по разбираем за адресата начин. Да вземем един Айнштайн, който е бил в състояние да популяризира, да прави разбираеми и най-сложни понятия и идеи. Благодаря ви, госпожа Лихтенбергер. Моля само колегите да кажат дали можем сега да пристъпим към седма точка от дневния ред. Европейска процедура за искове с малък материален интерес и Европейска заповед за плащане. Ако няма възражения, да пристъпим към тази точка от дневния ред и да дам думата на госпожа Кьорингер. Благодаря, господин председател. Благодаря за проявеното разбиране. Ам... Много ангажименти тези дни се припокриват, съвпадат и аз съм ви особено благодарна за това, че приехте да изтеглим тази точка от дневния ред напред. Пък не ни остава и много време от мандата. И аз се опасявам, че докладът в окончателния си вид ще бъде изготвен едва от следващия състав на парламента. С надеждата работният ми документ да бъде взет предвид. И тук става въпрос за регламент, изменящ действащия регламент за искове с малък материален интерес. В работния си документ коментирам това предложение на комисията. Какъв е контекстът? Економическата криза повишава значението на ефикасното, действеното правосъдие в стопанския живот. И как може да се засили тази ефикасност. В случая, чрез изменение на действащия регламент за малките искове, комисията е на мнение, че в практиката по този регламент вече се наблюдава сериозен дефицит на ефективност, особено по отношение на малките и средните предприятия. Възникват фактически допълнителни проблеми. Липсва на осведоменост за чуждестранното законодателство, прилагано от чуждестранни съдилища, съпътстваща необходимост от езиков превод, устен и писмен, командировки е, в чужбина за участие в съдебни заседания. А междувременно в Европейския съюз се развива е, трансграничната търговия – и при това може да се очаква нарастване на броя на такива съдебни спорове. С оглед на всичко това аз приветствам предложението на комисията. През месец октомври 2011 година Европейският паруция за прилагането на европейската процедура за разрешаване на искове с малък материален интерес. И в съзвучие с тази своя резолюция ние сега би трябвало да продължим да упорстваме, да придадем по-голяма ефикасност и прозрачност на тази процедура, впрочем, независимо от езиковите бариери. Да се сложи край най-сетне на, на това широко разпространено явление на измама е, по отношение на е, обикновени клиенти на, на малка единична стойност за всеки отделен случай. Кои са сега да видим главните разпоредби на предлаганото от комисията? Първо, разширява се приложното поле по стойност на иска – до 10 000 евро. Сегашното прагово равнище е на 2000 евро. И е много разумно, според мен, да се повиши праговото равнище, за да по този начин да се обхванат повече дребни искове. Даже се питам дали не би трябвало да се повиши и над 10 000 евро, е, е, за да могат малките и средни предприятия да получат по-широк е, достъп до тази процедура. Исковете с цена между 2000 и 10 000 евро възлизат на около 30% от всички трансгранични искови производства. Освен това, аз приветствам изменението на определението на трансгранични спорове, Бих е, призвала обаче комисията да прецизира това определение, за да не остане и сянка на съмнение е, за приложното поле и достъпа до тази процедура. Понататък въпроса за електронното връчване на документи, т.е. дистанционната преписка, е, за да се спести и време и, и разходи. Опасявам се, че голяма част от разноските по такива спорове се дължат именно на, на разстоянията и на езиковите проблеми. Друга една добра идея в предложението на комисията е вмененото на съдилищата задължение да прибягват до видеоконферентна връзка, т.е. неприсъствени съдебни заседания. Технически някои съдилища не са готови за това, но времената се променят. И, и тази практика трябва да се разширява за напред. Друг важен въпрос е определенето на пределни равнища на съдебните такси. Имайки предвид малката цена на, е, риск, на, на иска, извинете, при такива несъразмерно високи съдебни такси, цялото производство се обесмисля. И по този начин всъщност не може да се възпрепятства недобросъвестната практика на различни търговци В няколко, в редица държави членки се правят е, вече такива опити за намаляване на съдебните такси. Средният размер на съдебната такса за внасене на иска е 34 евро. Предполагам, трябва да помислим за уеднаквяване на, на таксите поначало в Европейския съюз, е, събирани за такива трансгранични искове с малка цена. И, и после самия начин на плащане следва да бъде усъвършенстван, да, да, е, да таксите да могат да се превеждат е, дистанционно, електронно, по, по банков път. И отново, за да се облегчи достъпът до процедурата. И в тази връзка друг проблем за достъпа е, е езиковия превод. Е, е, имайки предвид най-вече така наречения формуляр Д е, за обявяване на съдебното решение. Според мен е далеч не целият формуляр следва да се превежда. Само точка 4.3 от този формуляр, в която се излага самото постановено от съда решение, би следвало да се, да се преведе и да подлежи по този начин на изпълнение. И по този начин съществено биха се намалили разходите. Друг въпрос е за информацията – за, за таксите, за начина им на плащане, за е, наличието на правна помощ. Това са все много важни неща. Европейската комисия също следва да разпространява информация е, за достъпа до тази е, възможност. По този начин е, би се повишила и прозрачността и достъпът до правосъдие. Благодаря. Благодаря. Желаят ли колегите да се изкажат? Не виждам желаещи. Да, трябва да, да следим въпроса и там да насрочим по-нататъчните стъпки по, по този въпрос за следващия мандат на парламента. Окей, окей, окей. damit äh, kommen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt. Така стигаме до следващата точка от дневния ред, колеги. Шеста но преди да пристъпим към нея, бих искала да ви кажа, че по-късно предстои да заседаваме при закрити врата. И понеже нуждаем от кворум, не можем е, да преместим тази част от днешното ни заседание в сутрешно пред, преди обед. Значи, както е по, по дневен ред, е, в 15.30 е, ще започнем заседанието при закрити врата. При, надявам се, наличието на кворум. Сега, шеста точка, Хакската конвенция относно споразуменията за избор на съд. По гражданско-правни и търговско-правни дела. Нашия докладчик по този въпрос е и бившият ни председател, господин Лене но той вече не е член на Европейския парламент е, и следва да му определим заместник. И аз бих предложила в качеството си на председателка да поема и е, тези задължения на докладчик по предложение за решение на съвета за утвърждаване от името на Европейския съюз на Хагската конвенция за споразумението относно избор на съд. Това съгласно Брюксел 1 регламента. това случай, че преди предстоящите избори съветът се нуждае от е, е нашето съгласие. Но ако нищо не постъпи от парламента междувременно до изборите, би следвало да постъпим прагматично. Така че аз предлагам като председателка да поема задълженията на докладчик и в тази връзка да видим какъв крайен срок за изменения и допълнения да определим наближава краят на нашия мандат, значи нямаме много време. Аз бих ви предложила 24 март. 24 е, март крайен срок за изменение и допълнение. Има ли възражение? Не виждам. Така и се оговаряме. Следователно, 24 март И май с това се изчерпва дневния ред за тази сутрешната част от е, днешното ни заседание. Така че смятам сега да спрем заседанието е, и да подновим работата си в 15.30 при закрити врата. Успешен ден до тогава!